Allora, possiamo iniziare? Eh, Уважаеми колеги, нека да започнем работата си. Днес имам няколко съобщения за вас относно решенията по предложенията на групата на координаторите. Тя проведе своето заседание с нощи. Ще говоря след гласуването сега нека да започнем направо с гласуването по проекто доклада за състава на Европейския парламент след изборите от 2014 година. Започваме веднага с гласуването по измененията. 15 изменение. Кой е за? Моля, дигнете ръка. Против? Въздържали се? Приема се. Компромисно изменение А. Кой е за? Против. Приема се. Това означава, че 16-то изменение отпада. Нека да гласуваме компромисно изменение Б по член 3. Кой е за? Моля, обдинете ръце. Против? Въздържали се? Приема се. В такъв случай продължаваме с гласуването. По компромис Б всичко останало отпадна тук. Следователно минаваме на компромис С. Моля, гласувайте с вдигнати ръце. Кой е за? Кой е против? въздържали се, приема се. Следователно от 25 до 28 изменение отпадат 50 до 26-то. Всъщност трябва да се гласува. Сега гласуваме 26-то изменение. Моля, гласувайте. С на ръце. За, против, въздържали се, отхвърля се. Сега гласуваме второ изменение. Моля, гласувайте с дигане на ръце. За, против, въздържали се, отхвърля се. Отпада трето изменение. Пето и шесто също отпаднаха. Сега минаваме на компромис Д. Моля, с вдигане на ръце, гласувайте. За, против, въздържали се, приема се. Така отпада седмо изменение. Минаваме на компромисно изменение Е. Кой е за, против, въздържали се, приема се. такъв случай направо преминаваме към компромисно изменение F. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. От 32 до 41 изменение сега. Подлагаме ги на гласуване. Минаваме на 43-то. Кой е за? Против. Отхвърлят се. Минаваме на 45-то. Кой е за? Моля, втигнете ръка. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 46-47 също, така че ги гласуваме заедно. Кой е за? Моля, гласувайте с вдигане на ръка. Против? Въздържали се? Отхвърля се? От параграф 3 до 48 изменение. Кой е за? Моля, гласувайте. Против? Въздържали се? Отхвърля се. 49-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 15-то изменение. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 51-во сега. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 52-ро. Гласуваме 52, ро 3, то 54 то едновременно. Кой е за? Против? въздържали се. Един въздържал се, 10 за, 9 против, един въздържал се. Следователно се приема. Член 3, 55-то изменение. То е оттеглено.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 кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромис е, Ж. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Бързо се справихме с е, това. Трябва да преминем към е, крайното гласуване по доклада за състава на Европейския парламент. Е, кой е за? Двадесет и един за. Кой е против? Има ли някой против? Въздържали се? 21 за, 1 въздържал се. Няма против. Приключихме с това първо гласуване. Сега можем да преминем към второто гласуване. Guarda il terzo progetto relativo alla protocollo. Отнася се до проекто протокола за прилагането на хартата за основните права спрямо Чешката република. Готови ли сме за гласуването? по параграф 1 има 14 изменение. Кой е за? Господин Даф ще говори. Ако господин Фокс е съгласен, можем да гласуваме в блок всички тези изменения тук. Всички изменения, внесени от европейските консерватори и реформисти. I wish to vote the same way on most of them, but случай постъпи заявка за гласуване блок на тези изменения. Кои са измененията, за които говорим? Списъкът всъщност не е дълъг. Бихме могли да гласуваме по-отделно всяка разпоредба, тъй като измененията не са много на брой. И ако не възразявате, нека да вървим по-отделно с измененията. Гласуваме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 Пето изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Шесто изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Седмо изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Осмо, изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. С 11 на 10 гласа. Сега девето изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Десето изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 11 за, против, въздържали се, 11 за, 10 против, приема се. 12-то изменение, кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 13-то изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Минаваме на окончателното гласуване. Кой е за проекта доклада? Против. Въздържали се. Приема се. Благодаря на всички ви. Благодарим и на докладчика за добре свършената работа на двамата докладчици. С това приключихме гласуването за днес. А сега няколко съобщения преди да закрием заседанието. La, la riunione dei coordinatori на заседанието на координаторите бяха взети следните решения по комисиите за проверка на субсидиарността се взе решение да се съобразим с становището на Комисията по правни въпроси. Следователно, няма да изразяваме различно мнение. Що се отнася до средносрочния преглед на Стокхолмската програма, в съответствие с бюджетната процедура за 2014 година, докладчикът ще бъде господин Месершмит. Що се отнася до искането на господин Дав да поканим министъра на външните работи, ще предприемем такива стъпки. Какво друго има? Господин Хефнер също беше назначен за докладчик в съответствие с правило 136. Що се отнася до искането за становище за правомощията, Комисията по развитие предлага промени свързани с въздействието на новата политика върху развиващите се страни. Що се отнася до проекто решението за преговори за политическите партии, ще подложим на гласуване след като като бъде внесено предложение. Мисля, че казах всичко. Другите въпроси бяха отложени. За делегацията за Лондон за 28 и 29 май, освен председателя, ще участват 7 членове на комисията. има две места за НП, две за социалистите. Останалите места ще бъдат заети от другите групи. Беше предложен, предложено заседание за октомври месец. Заседанието ни ще бъде проведено на 14 октомври. Взехме решение да запазим сроковете за сесиите. Новото наименование на а, доклада ще бъде последиците от отделянето на държава членка от Европейския съюз. Що се отнася до избора, до процедурата за избор на кандидати за изборите, ще разгледаме въпроса следващия път. Благодаря ви.